управлението на процеса на демократичния преход и ние сме реагирали именно на тях. Става дума за потребностите в областта на сигурността и правосъдието. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашето участие. Уважаеми колеги, нека да ви информирам, че съм получил 6 предложения за резолюция и че с това дебатът по тази точка приключва. Можем да продължим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 проектите на резолюция във връзка с блогъра Бехещи в Иран. Седем политически групи са представили проекти. Няма изменения. Към общата резолюция преминаваме към гласуване. Точка 13. Гласуваме кой е за, кой е против. Въздържали се, приема се. Параграф 14. Кой е за? Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Втора част. Т.е. за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Ще проверим с електронно гласуване. Начало на гласуването. Кончим гласуване. Край на гласуването. Приема се. К боду odůvodnění L. Пани Кейзер ма устни pozměňovací навърх, просим. Госпожа Де Кайзер има устно изменение по точка Л от преамбюла. Господин председател, това е изменение с технически характер имаше нещо нередно в текста. Смятахме, че господин Джафар Панаи все още е затворен, но той е на свобода, въпреки че обжалва. Тоест тук, тук трябва да се каже. Като се има предвид, че Несрин Сотоде изтърпява наказание в нарушение на правата в Иран и е, започнала гладна стачка, след като се отказани свиждания с семейството. Като се има предвид, че Джафар Панаи обжалва е, 6-годишната си присъда, е, 20-годишната забрана е, за правене на филми и е, забрана за пътуване, които са му наложени от съда. Е, Tedy o tomto bodu odůvodnění L. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se někdo hlas? За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Нани. Преминаваме към следващата точка шест предложения за резолюция по положението в е, Бирма и продължаващото насилие в щата Ракин. Politických Не са žádné pozměňovací навърхи. Гласуваме общата проекторезолюция. Няма подадени изменения, затова нека да гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. на pořadu jednání hlasování о шести навазлих уснесе. Дами и господа, сега гласуваме шесте предложения за резолюция по положението на мигрантите в Ливия. Нека да гласуваме за предложения текст поименно, моля. Отвирам уснесени, е, гласовани. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Предложението за резолюция се приема. Дами и панове, то той... Дами и господа, с това приключваме нашето заседание. Протокола от него ще бъде представен на парламента в началото на следващото пленарно заседание. Ако нямате коментари, резолюциите, които бяха приети, ще бъдат е, изпратени незабавно на съответните